не беше а, тайно гласуване, а, беше проба. Ляво да, дясно не, по средата въздържал се. Моя бутон работи. Сега правим само тест. Изпробваме работят ли вашите бутони за тайното гласуване. Да, Сато от Хелзинки, а там е седалището на агенцията. Заповядай. За мен е, имаме двама кандидати и доколкото разбирам, да означава глас за единия кандидат и не за другия. Но нека да поясним как точно ще гласуваме. Какво означават гласовете плюс-минус за кого и те броят ли се против другите. Аз искам също така да изразя желание който и да е избрания представител на Европейския парламент в управителния съвет на Европейската агенция по химикалите, да бъде по-активен и в контактите и във взаимодействието с парламентарната комисия, за да ни държи в течение. Казвам това на базата на опита ни с досегашните представители. Разбрахте ме. Благодаря. So you spoke in favor of Вие се изказвате казахте а, е, за а, е, госпожа Руден, за госпожа Лапера, Лаперус, Крис. Не, не е необходимо да съм застъпник. А, напълно споделям становището, който и а, е, да бъде избран, а, да контактува много по-активно с нас, а, отколкото предшествениците. Да. Да, казвам си вече, че трябва да гласуваме. Имаме един глас. И този, който спечели мнозинство, ще бъде нашия представител. И сега, слушайте, тъй като Кристина Руден започва с А, те, тя е отдясно. Значи, който иска да гласува за Руден, да гласува отдясно. Тези, които искат да гласуват за Ан Лаперус, трябва да натиснат зеления бутон. Левия. Ел. Ел is Лаперус. So we have one vote, the one... Гласуваме еднократно. Който иска да гласува за Кристина Руден, гласува с десния бутон. Обикновено това е червения бутон. Който иска да гласува за Ан Лаперус, а, натиска левия зеления бутон. Наближава коледа, може би сме разсеяни, може би сме изтощени, не знам. Значи, ляво лаперус, дясно руден. Не е зелено-червено. Ляво и дясно. Иначе си прав. Франсуаз. Господин председател, нещата са объркани. В списъка на гласуване имаме азбучен ред. Защо започваме с втория кандидат? Бих искала да го отбележа и да обърна внимание на колегите, за да не сбъркат, защото обикновено гласуваме кандидатите по азбучен род. Значи не е Руден на първо място, е. ще гласуваме само веднъж. Значи L е ляво, А е дясно. Така че това е тайно гласуване. Моля, изразете своя вод. Ляво ли? <laughs> left. Ça va être Боя се, че ще има много голямо объркване. Всеки, всички ли гласуваха? Госпожа Гростет? Не, не, ще има объркване. А защо трябва само веднъж да се гласува? Мадам Перус, 35 госпожа Лаперус 35, Кристина Руден 23. Госпожа Лаперус е нашият представител в управителния съвет на агенцията. И ние ги призоваваме да бъде много по-активна и много по-често да комуникира с членовете на комисията. Това беше един лесен вод. А сега минаваме към следващата точка. 20-та точка енергийна ефективност. Докладчика е Петър Лизе nicht günstig. Da muss man immer. Äh so, we start with the vote. Започваме гласуването. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Много на... Ще бъда съвсем кратък. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, на секретарята, на моите сътрудници и да благодаря и на докладчиците в Сянка. Това становище е от огромно значение за бъдещата стратегия, свързана с борбата с промените в климата. Постигнахме компромис, който би трябвало да бъде подкрепен от всички. А, що се отнася до член 19 и мотив 34, а, постигнахме компромис след много-много часове обсъждания. Става дума за квотите за емисии. И Нещата са все още доста сложни. Става дума за издаване на удостоверения, но този компромис наистина е от огромно значение. Так, така че е, би трябвало да се да гласувате против изменението, което а, е, а, е, противоречи на този компромис. Аз бих помолил да се смени списъка на а, гласуване, за да няма объркване. Изменение 354 противоречи на компромиса. Или трябва да го премахнем, или трябва да гласуваме против това изменение. Благодаря. Мисля, че това беше споменато. Това изменение е изнесено на страни но мисля, че всички са, са наясно и ще гласуваме това изменение отдолно. Благодаря, Питър, че изясни нещата. Сега почваме да гласуваме. 18-то изменение. Роси за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано първо за, против, въздържали се, приема се консолидирано второ изменение за против въздържали се приема се консолидирано четвърто изменение за против въздържали се приема се пето консолидирано изменение за против въздържали се приема се шесто за против въздържали се приема се Седмо за, против, въздържали се и устно изменение. За, против. Да. Трябва да, да гласуваме устното изменение отделно. Дали докладчика е против устното изменение? Да. Да, е, да, докладчика казва, че това противоречи на изменението, т.е. отпада. Сега, седмо консолидирано изменение за против въздържали се, приема се. Трето консолидирано за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 47-мо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 е оттеглено, 59-то Отхвърля се. 60-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 61-во. За, против, въздържали се. Приема се. 63-то. За, против, въздържали се. Приема се. 64-то. За, против, въздържали се.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 Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Следващото пето на докладчика, нов член трети Изменение пето на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. Така, доста изменения покрихме. Продължаваме с член 5, параграф 1, 135 за против. секунда само. Значи, повтарям, 135-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 136-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 134-то за, против, 136-то. Е, господин Скилакакис иска да проверим 136-то изменение. с Край на гласуването. Почти, почти, но не, нямаше достатъчно гласове. Така, 134-то на господин Панайотов за против въздържали се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Сега. 6. 6 С. 162. Господин Панайотов за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто осемдесет трето Сирпа Пети Кайнен за против въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 180 и 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 196 и 9, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 205 с устно за, против, въздържали се,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 praktisch dasselbe. Das müssen wir trotzdem abstimmen. Artikel 11, Paragraph 1, 296 Orest. И така, член 1, изменение. Изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 298. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се. Приема се. 303 за. Против.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 Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Ah, Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така, 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против,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 323 за, против, Стържали се, отхвърлен се. 324 за, про, против, въздържали се, приема се. Добре, ще го гласуваме електронното. Край на гласуването. Да, имаме почти равенство, но това не променя крайния резултат. 333 за. То е идентично с 334. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до прословутото 354, по което ще гласуваме за кой е за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 30 за, 28 против, 1 въздържал се. Приема се. Стигаме до приложенията. 360 за. Против. Не, малко се разсеях. Нека да започнем отново. Нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Und beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 361 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 362 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 363 за. Против. Въздържали се. Приема се. ...364 до 367. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 368 за. Против? Въздържали се? Приема се. 369 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 370 за. Против. Въздържали се? Приема се. 371 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 372 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 373 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 374 за. Против. Въздържали се. Приема се. ...376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, отхвърля се. 387 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 390 електронно. Моля, гласувайте. Abstimmung бендет. Край на гласуването. Отхвърля се. 391 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 393, 394. Кой е за? против, въздържали се, отхвърлят се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 за и 6 извинете за, против, въздържали се, от, приема се. 398 за, против, въздържали се, отхвърли се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за. той е оттеглено. 403 оттеглено. Стигаме до 405 за. Против. Нека да го проверим електронно. beendet. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 406. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърли се. 407. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласувайте електронно 407.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 35. Поправя се председателят. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 52 за, 3 против, 6 въздържали се. Поздравление на Петър Лизе. Diese fundamentale Arbeit. Danke auch an das Sekretariat für die... Благодаря за великолепната работа. Благодаря и за добрата подготовка на работата от секретарията. Wichtiger Bericht. Herzstück der dänischen Präsidentschaft im nächsten halben Jahr. Да, това беше един много голям доклад, основен елемент за платформата на датското председателство през едните 6 месеца. Ja, wir machen weiter mit einem wichtigen Bericht. Имаме обаче още сериозна работа храни за кърмачета и деца и храни за специални медицински цели. Това е точка 21 от дневния ред. Hallo, Peter. Peter Лиза. Peter Лиза, викам. Hallo.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 So, I hope the energy... И така, надявам се, че разискванията по енергийната ефективност могат да продължат извън залата. Готови ли сте за следващата точка от дневния ред? Дори Теодорос и останалите знаят какво направихме, но все пак това не е единствената точка от дневния ред. Нашия докладчик Фредерик Рис ще представи доклада си по храните за кърмачета, деца и храните за специални медицински цели. Мога ли, господин председател, но дори не се чувам самата аз като говоря. Така, вярно, че сме вече в празнично настроение. Днес обсъждаме този правилник и днес и двете комисии, които трябва да излезат за становище, ще се запознаят с в, с този доклад госпожа Иванова от Тимко и колегата от комисията за другата комисия. През 1987 година Европейската комисия насочи вниманието си към новите видове храни, защото тогава Имаше един бум на интерес към новите видове храни, свързани с хранителни диети, диети за ослабване и така нататък. Седем са подзаконовите нормативни актове, които покриват тази област. Директива 4 за специални хранени, регламента са отхвърляне и не устойчивост на глютена, както и храните, свързани, свързаните за кърмачета, храни, които ще бъдат изнасяне и а, течни храни и твърди храни. 30 години по-късно късно трябва да направим равносметка на нещата и Оценката на въздействие, която е изработена от комисията, наброява 66 страници, но можем да кажем, че резултатите не будат много ентусиазъм. Първо, има, установява се много раз, голямо раздробяване на пазара. Е, някои пред, пред, пред, предприятия извършват така наречения законодателен шопинг или т.е. въз, въз, възприемат, възползват се от а, становищата и регламентите, които сме приети. Този от 2006 година, директивата за минералите и витамините и а, директивата от 2002 година за хранителните добавки. също, също същевременно, За потребителите, които искат да закупат специални храни, защото практикуват даден спорт или искат да отслабнат или не понасят глютени, трябва да закупат точно тези специализирани храни. И на практика се оказва, че тези специализирани храни се различават и се разграничават много малко от обикновените храни, така че комисията предлага да се премахне тази категория и с нашата цел е да законодателстваме по-добре, тук Знаете, че много, сме, много, много работихме по етектирането на храните. Ще, ще работим и ще обсъждаме в началото на 2012 година 200, повече от 200 нови храни след заседанието, свързано с форума на хранителната верига. Така че нашата цел, цел както, както както казах, е да, да упростиме законодателството. От тук нататък тези специализирани храни ще бъдат покрити от регламента от 2006 година. Същевременно ще запазиме законодателна рамка за солидните и течни храни, за кърмачета деца, както и за пациенти, които са под медицинско наблюдение. Т.е. тези уязвими категории е, потребители ще попадат е, в рамките на специални е, правила за етиктиране – той става дума за по-специални храни, за по-специални категории население или потребители. Бих искала също така да ви спомена, че в изменение 23 и 46 има грешки. Става дума за е, добавки към храните за кърмачета и само единствено за кърмачета. С е, докладчиците в е, Сянка разгледахме всички е, документи. Е, изброявам в е, момента докладчиците в сянка на различните политически групи, с които обмених мнения и някои от техните предложения вече са намерили своето място в предложението. В крайна сметка ние сме комисия по околната среда и а, сигурност на а, хранителната верига, така че още, още веднъж искам да, потвърда, да, да преповторя, че това, това предложение е продиктовано от необходимостта да се вземат предпазни мерки. Има трябва, трябва да разграничиме присъствието, случайното присъствие на пестициди в рамките на а, авторизираните количества, допустимите норми и присъствието на, на, на, на пестициди в специализирани храни. Не става дума само за пестициди, става дума също така за всякакъв вид токсични е, с, с токсични съставки или вещества, диоксини и така нататък. Трето. Госпожа Зарбо и госпожа Лиотар наблегнаха на факта правилата трябва да бъдат еднакви за, за вносните и продукти и продуктите, които ние произвеждаме и изнасяме. За съжаление, колегата, който се занимаваше с плодовите сокове, не е в залата. И на четвърто място малките и средни предприятия, които са гръбначния стълб на нашата економика, не, не, не, не считат, че предложението на комисията е задоволително. Той тези продукти да влезат в законодателството, което е свързано с продиктовано от правилата за предпазливост. Малките и средни предприятия изтъкват също огромната цена, която ще им струва подобно, подобна промяна. Цената на подобна промяна ще бъде между 500 хиляди и 1 милион евро. За това аз предлагам да бъдат, да бъдат три промени в обхвата на предложението. Това е новаторска област и за това трябва да, да, да, да включиме и продуктите с много ниски калории, както и продукти и изделия, които са предназначени за много специфични категории потребители, които ядат само този вид продукти или изделия, между 300 и 800 калории Аз съм готова да изслушам всички становища, всички предложения. Някои казват, че с подобни мерки ние като че ли. Et que l'obésité n'est pas une maladie, je quand même че ние заклеймяваме хората с наднормено тегло. Знаеме, че това е един проблем, който непрекъснато се, раз, се разраства и не трябва, трябва да вземем е, предвид също и хората с специфични нужди и които са с наднормено легло, тегло. И на трето място хората, които не понасят и или имат нетърпимост към някои вещества, като лактоза, глютени и така нататък. Затова ние предлагаме да, бъде в... да бъдат въведени разпоредбите от доклада Съмър, където в член 37 се изтъква необходимостта да бъдат посочени всякакъв вид алергозенни вещества, лактоза, глютен и така нататък. Тоест, нашата цел е да създадем най-добрата правна рамка, най-сигурната правна рамка за изделия, които са предназначени за уязвими групи потребители или хора, страдащи от известни, от някои болести, същевременно да има достатъчно прозрачност, да има достъп до съответните документи. И още веднъж бих искал да благодаря на всички, които работиха с мене в нашата комисия, представителите на секретарията, докладчиците в сянка, юристите, лингвисти, представителите на различните заинтересовани страни. И бих искала също така да благодаря на Патрис Одивер – който има дете на 3 години и е, ще бъде отново баща в най-скоро време, така че той има лично отношение към този вид е, изделие. А сега давам думата на докладчиците в сянка, но трябва да бъдем много кратки. Всеки ще разполага с по 3 минути, господин Лангена. Да, 3, 3 минути са достатъчни. Първото, смятам, че общия подход на Европейската комисия за да подсилване на настоящото законодателство е добър подход. Смятам, че всички трябва да видим кои са тези силно язвими групи, а, поради толкова язвими, че имат нужда от специално законодателство за тяхната храна. Мисля, че е ясно, децата са в тези групи, а, също така е ясно за медицински цели и за много нискокалоричните диети и режими, хранителни режими. Има големи дискусии относно храните, които се вече са на пазарите в различни държави членки. Мисля, че за тях тази рамка няма да бъде в действие. Мисля, че с тази рамка няма да се променят особено нещата за глутен. А когато, примерно, имаме глутен, как ще сме сигурни, че а, можем наистина да гарантираме и клиентите да считат, потребителите да, да знаят, че с новото законодателство нищо няма да се промени в състава на техните храни. Ние не можем да решим проблема за възстановяване на тези средства чрез здравните системи на държавите членки на Европейския съюз, на европейско ниво. Относно млеката за подрастващи, искам да попитам това, тези храни вън ли са от това законодателство? И ако не е така, какво ще промени за потребителите? Не искам тези храни е, бъдат, е, така се каже, изолирани. И а, не искам съответно да, да, да плащат прекалено високи цени, но все пак това е пазар. Какво ще стане обаче, ако а, тези храни не са в а, нашето специфично законодателство? Ще бъдат ли те покрити от общото законодателство? Ще има ли някакви промени? за потребителите. И въпросът ми е какво става също така за а, тези млека за растеж. Защото в някои държави може така да стане, че е, те са под е, настоящо законодателство, специфично законодателство, а в другите държави са под общо законодателство. Как да го оправим това? И още нещо. Смятам, че в тази силно научна област трябва да има иновации. И че тези нови продукти трябва да бъдат допускани до пазарите. И въпрос към комисията. Какво вече е постигнато и какво трябва те първа да направим за допълнителна защита? защото не искам да се повтаря дебата за, защита на, за растителната защита, пак тук трябва да имаме високи стандарти за децата и за болните. Но пък ние трябва да не повтаряме дебата, който вече беше воден за растителната защита, така че каква златна среда предлага Европейската комисия. Следващият оратор. Да, благодаря. Слушах много внимателно докладчиците искам да кажа, че ние също приветстваме предложението на комисията и насоките като цяло. Относно детските храни, искаме действия за, срещу пестицидите, особено по бебешките храни. И... I don't know why that happens now. Nobody has a phone. I changed Um, she is concerned about, maybe the Commission can explain why they want to change the... Е, трябва, трябва също така да помислим какви са правилата, когато изнасяме млека за кърмачета към трети страни и е, да нямаме разлика също така е, между това, което предлагаме на нашия пазар и това, което отива за други страни. И смятам, че много често родителите също се объркват в, е, заради етикетите и това, което пише на тях. И аз исках да купя, например, мляко за такова мляко за моята племенничка и не знаех, примерно, разликата, коя дума се използва, когато детето, детето е по 6 месеца и над. Смятам, че всички тези а, лека за сеж трябва да бъдат регулирани тук. И трябва да вземем предвид също така и специфичните условия да държим обхвата сравнително тесен. Относно даването на информацията, трябва да се съгласува с медицинските персонал, с специалистите. Тези, които отговарят за а, даването на информацията, трябва да имат по-директен достъп до потребителите. Относно други специфични продукти, Например, много нискокалоричните храни, които са за хора с затластяване, трябва също да залегнат в това законодателство. Те не са под същото законодателство като другите диетични храни. Що се отнася до храните без глутен, трябва да бъде също в законодателствата за информиране на потребителите, а също за употребата на наноматериали. Докладчика каза, че всяка категория храни трябва да има един опционален списък, който да бъде добавен. Но що се отнася до кърмачетата, и ако се окаже, че тези продукти са положителни за детското здраве, ако те бъдат утвърдени от Европейската агенция за сигурност на храните, тогава тази форма трябва да бъде добавена за всички бебешки продукти. И накрая бих предложила да се заличи този опционален списък, а да имаме задължителност в това отношение. Благодаря. Сега Чина Гарлин. Thank you. Um, thank you to the rapporteur. Благодаря, благодаря на докладчика. Тя наистина много изчерпателно ни представи доклада. Няма да повтарям нещата, с които съм съгласна. Ще откроя само няколко момента. Първо, притесняваме концепцията за продукти за много нискокалорични хранителни режими. Има медицински съображения за запазването им в рамката. Много проучвах въпроса и това, което ми прави най-голямо впечатление е следното. Като имаме предвид какви са разходите за затластяването като а, социален проблем, а, диабета, сърдечно-съдовете заболявания и други, проблемът наистина е много тежък. Научните изследвания показват, че затластелите не желаят да ходят на лекар. 9 до 10 пъти по-малко е желанието на хората с затластяване е, да ходят е, на лекар, отколкото хората с нормално телесно тегло. Затова чисто интуитивно смятам, че ако се включи е, тази категория, ще се постигне обратен ефект. Освен ако няма и други медицински осложнения. И добре би било да се насърчат хората да намалят телесното си тегло преди да се стигне до усложненията. Подкрепям Естер за глутена. Щях да изтъкна същите аргументи. Голяма част от промените в законодателната рамка а, е, зависят от това дали ще стигнем по, а, е, до разумни изводи а, е, за твърденията за хранителната стойност. Е, след е, коледа се надявам отново да разгледаме този въпрос. Имам същия въпрос е, за пестицидите, защото тук отваряме котията на Пандора и никак не съм сигурна, че точно по тази тема да работим по въпроса. Разбира се, че трябва да има избор за потребителите. Те трябва свободно да избират дали да купуват органични, биологични или други продукти. Благодаря. Аз съм следващия оратор. Минавам на шведски, за да видите разликата. Благодаря на Фредерик Рис за това становище. На първото заседание на докладчите в Сянка стана ясно, че се обединихме около общи становища и наистина смятам, че ще постигнем добри резултати. Искам да се върна към казаното от Линда Мака. Правилата за млеката за кармачета са добри правила. В крайна сметка не е необходима реклама, дори трябва да бъде забранен. Да, аз мятам, че за храните за, карма, за Кърмачите или деца между 6 и 12 месеца също трябва да се забрани рекламата. По този, по този начин мисля, че просто ще избегнем проблемите. Т.е. трябва да разширим обхвата и да включим изделията за деца от 6 до 12 месеца. Стартеланге. Деланге е, спомена и млеката за растеж и по-нататъчните заместващи майченото мляко храни и млека. Но защо трябва да говорим за млека за растеж тук? Аз мисля, че Мисля, че просто трябва да кажем за какво става дума. Става дума за краве мляко плюс допълнителни вещества. В крайна сметка, нека да не, да не, да не затваряме очите пред действителността. Колкото до глутена трябва да, трябва да се определят прагове или стойности и това да бъде отразено на етикетите, за да могат хората, които а, имат нетърпимост към глютен, да не консумират изделия, в които се съдържат повече от 20 грама дневни. А колкото до най-низко калоричните диети, то тези продукти трябва да бъдат включени в правилата отнасящи се до медицинските, до медицински продукти, защото наистина тук праговете, стойностите са много ниски. И става дума за, примерно, диети, специализи... специални диети, които се провеждат в кратък срок от време, защото ако потребителите консумират подобни продукти по-дълго време, те могат да имат някак, някои здравословни проблеми. Същевременно бих искал да се спра и на следното. Моите, моите деца намират, че тези изделия в консервни коти са а, невкусни и а, ми харесват. Давам думата сега на Андре Замони. Бих искал първо да благодаря и да поздравя докладчика за извършената работа и за предложенията, които направи. Не съм обаче убеден в много от нейните аргументи. Вие сте така чувствителни към съдбата на вадени категории потребители, но може би не познавате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 не трябва да бъдат включени продуктите, които, съдържат, е, които не съдържат е, глютен, тъй като този регламент, крайна сметка, е, покрива изделията и продуктите, предназначени за горе-долу здрави добро здравословно състояние потребители. Докато продуктите, които са без без глютен, които са предназначени за стриктни диети, трябва да бъдат включени в друг регламент или в други правилници. Защото става дума за една много уязвима група потребители. става дума за хронична патология. В крайна сметка това не е нетърпимост към дадено вещество, а заболяване. И хранителна диета без глютен се предписва след консултации с лекар, след като медицинските, медицинските лица са установили или решили, че приемането на глютен може да доведе до опасност за потребителя. Сега давам думата на Кристал Клаус. Благодаря, господин председател. Ще се концентрирам върху само една тема, тъй като има малко време. Мисля, че не трябва да вършим една и съща работа два пъти. Много работихме по регламента за пестицидите. Всички знаем колко много приказки се изказаха там. И това, което искам да кажа, е, че ако има остатъци които не можем да установим, това вече е проблем. В регламента за пестицидите ясно е казано, че тези уязвими групи се взимат в предвид. Това са децата, майките, бременните жени и зародище, разбира се. И трябва да видим как ще спазим това, което вече сме направили и то с големи усилия. Когато се казва, че трябва да имаме нулев процент пестициди, нека да не забравяме, че може да има и естествени отрови. Например, има естествени вещества, които могат да бъдат много, много опасни за човешкото здраве. Рискът тук е, че едва ли не няма да произвеждаме никакво, никакви храни за деца в Европа и всичко ще внасяме от Азия. Нека да бъдем по-деликатни. Нека да не забравяме, нуждите на уязвимите групи, те трябва да бъдат признати. Благодаря. Госпожа Гърдини. Благодаря. Също ще бъда кратка. Първо, нека да кажа, че ние, италианците, имайки предвид количеството хляб, пица и е, макарони, които ядем, е, всъщност поглъщаме големи количество глутен, така че ние сме много чувствителни към болестите, свързани с глутен. И това обяснява защо в Италия вече има качествени предприятия, които произвеждат специфични продукти с много добро качество и с ниско съдържание на глутен. Относно пациентите, те трябва да имат от целиакра, те трябва да намалят нивото си на глутен. Това е много уязвима категория. Знаете какви са рисковете за а, тези хора? Остеопорозата, проблеми с стомаха, с а, червата също са едни от най-често срещаните но едновременно с това се, има и други, не само целиакрата, има също така и диабет, проблеми с мозъчната дейност и така нататък. Трябва да опростим процедурата по информиране и да имаме такива уточнения и включвания в нашата директива тук, защото иначе ще намалим контролите за едни много уязвими пациенти. Освен това, в медиите някои ни казват, а, аз, ние, аз ям без глутен и се чувствам по-добре. Като че ли това подхожда за всички. Не, не е така. Това е специфичен случай. Това е медицинско, медицински проблем. Населението като че ли се подлъгва от факта, че може да е без глутен, а не е такъв. Благодаря. А сега Андрей Роси. Sì, grazie. Non posso che essere perfettamente d'accordo con quello che ha appena detto. Благодаря. И аз мисля по същия начин като колегата Гърдини. Да, под, подценена е проблематиката. Не можем да се ограничаваме само до економически въпроси, а тук се засяга качеството на живот на тези хора, които са болни от целиакра те, техният живот е застрашен. И смятам, че трябва да сме наясно, ако искаме този рекламент да се запази и за болните от целиакра, нека да ви кажа, че не компаниите ще спечелят. Ще спечелят европейските асоциации, които представят болните от целиакра. Например, в Италия в тази а, асоциация членуват 80% от диагностицираните с нетолерантност към глутен хора. Тези хора искат ние да гарантираме качеството на тези продукти, да, да, да запазим този регламент. Ако искаме наистина да зачетем мнението и исканията на потребителите, трябва да го направим, защото иначе ще бъде голяма грешка. Тук Имате един документ, нашия сенат иска абсолютно същото нещо. В Италия, както каза колегата, има много болни от целиакра, много повече от всички други а, държави в Европа. Тези хора имат право да се възползват от въпросните продукти и да се възползват безплатно. Ако не ги включим в този регламент, тези хора съответно може да се окажат неспособни да си получават продуктите. а тези продукти са с стоиността на лекарства за тях. И ще има както хигиенни, така и економически последствия. За това бих желал докладчикът да помисли отново по този въпрос и да помисли как да помогнем на тези хора. Е, мисля, че това ще удовлетвори потребителите. Благодаря. Сега госпожа Шалдемозе. Старт med at sige øh, tak til for øh, et, øh, et fint oplæg til Да, благодаря. Искам да благодаря на докладчика за добрата база за дискусии. Мисля, че трябва да подобрим и упростим законодателството, но Естея Деланг е права тук. Трябва наистина да наблегнем на крайния потребител, на родителите, които купуват храна за техните кърмачета, например. И при опростяването не трябва да предизвикваме допълнително объркване при нашите потребители. Трябва да подобрим ситуацията, не да я влушаваме. И в това отношение исках да наблегна на факта, че трябва да опростим регламента относно пускането в продажби. Трябва, може би, да отидем дори по-далеч, отколкото предлага докладчика и трябва да имаме повече експертни познания относно включването или не включването на въпросните VLCD продукти с много ниска калорийна стойност. Това е моето лично становище. А сега, преди да дам думата на комисията, Естер Деланги, нещо има ли да каже? Да, имам въпрос към италианските а, колеги. В Италия проблемът е дали ще се възстановява а, по линия на Националната здравноосигурителна каса а, продуктът, който е без глутен те а, е, съгласни ли са, че те трябва да си решат а, е, въпроса на национално равнище в Италия? Италианското правителство, иначе казано да каже, а, е, че ще възстановява разходите или ще отпуска безплатно безглутенови продукти, независимо от регламентацията. И второ, ако нищо не се промени за потребителя, ако безглутеновите продукти и продуктите с ниско съдържание на глутени останат, останат извън общата рамка, какъв е проблема? По-скоро това е въпрос към комисията. Безглутеновите е, продукти и е, продуктите е, с ниско глутеново съдържание в крайна сметка достигат до потребителите. Има ли е, смисъл е, да се регламентира на е, европейско равнище и после да се търсят национални решения? Да. Разбирам, че го поставяш и пред комисията. Това е специфичен въпрос в Италия. Ние може би не сме а, предвидили този въпрос или може би лобистите се справили много успешно с работата си, защото и у нас имаме много хора, които имат непоносимост към глутена, но етикетите им вършат добра работа. Имаме а, и директивата за етикетите на новите храни. Преди да дам думата на комисията, обаче виждам, че още един колега иска думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за качествен доклад. Мисля, че всичко вече беше казано и не искам да се връщам към това. Искам само обаче да помоля комисията да помисли дали не би могла да призове държавите членки да извършат дидактична работа чрез сред населението, защото все повече и повече са децата с наднормено тегло и затластели, деца, които започват да ядат на все по-ранна възраст, пържени картофи, сладки работи, а, сладки, а, под, подсладени а, течности, сокове. Така че, може би, трябва да се извърши някаква дедактична, дедактическа работа, педагогическа работа, примерно от страна на акушерките или медицинските лица. Просто Помните, че в крайна сметка Европа успя да наложи едни информационни кампании, педагогически кампании за наваляване броя на смъртните случаи при пътни происшествия. Може би и в случая може да се намеси сега, господин Матодакис ли ще вземе думата от името на комисията? Good morning, ladies and gentlemen. Uh... Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви, че ми давате думата. Благодаря ви, че поставяте въпросите пред е, комисията. В началото искам да поздравя госпожа Рис за отличното описание на а, общия контекст на нашето предложение. Искам също така да я поздравя заедно с докладчиците в Сянка за доклада, който тя представя за разискване. Дълбоко удовлетворени сме, че има съгласие по общата ориентация, най-вече за премахването на понятието диетични храни. Отбелязваме, че има предложение да се запази категорията а, храни за намаляване на телесното тегло в приложното поле на а, директивата. Много говорихме за най-низкокалоричните хранителни режими или е, продуктите и храни за отслабване, по-общо казано. Мога да кажа, че Европейската комисия се вслушва в изразените безпокойства и все пак смятаме, че те са по-скоро свързани с потреблението на продукти за отслабване, които са заместители на пълноценното а, хранене, а не толкова а, храни, които а, заместват отделни приеми на храна. Другото предложение, което поддържаме в приложното поле, са безглутеновите продукти. И слушах е, членовете на комисията от Италия, които категорично подкрепиха предложението. Искам да уверя парламента и специално тях, че нормите за болните от целиакра няма да се променят. Ще се запазят съвършено същите правила при абсолютно същите условия за обозначаване на продуктите като безглутенови или с ниско съдържание на глутен. Би могло да се а, запише и подходящи за болни от целиакра, ако това а, ги удовлетворява. По никакъв начин защитата на болните от целиакра няма да пострада. Както а, каза и госпожа а, а, Делангия, също и както посочи господин Шлютер, в никакъв случай не искаме да попречим на държавите членки – да отпускат продуктите безплатно или да рамбурсират извършени разходи за тях по линия на здравната каса. Някои държави членки пък биха взели решение за други групи продукти за специални медицински цели. Това, че се премахва понятието диетични храни, по никакъв начин не пречи на държавите членки да възстановяват изразходвани средства. Другата тема бяха пестицидите. Почти всички докладчици и съдокладчици се изказаха по този въпрос. Една бележка към казаното от госпожа Клас. Съгласни сме, че пестицидите не бива да се използват а, в тези продукти. Но просто да въведем забрана а, за пестицидите не означава, че ще постигнем целта. По-добре е да се определят пределни норми 0,01 част на милион е нормата, която се предвижда в регламент 396 от 2005 година. И това е необходимо. Пределна норма се налага, защото я използваме като гаранция че е, не е, е замърсена почвата от предишна реколта, от други култури. Така че, уважаеми членове на комисията, моля ви, не премахвайте възможността да се определят пределно допустими норми, защото когато имаме заложено число, защитата е по-добра, отколкото една бланкетна забрана, без да се посочат количествени измерители. Всички проявяваме особена грижа към малките и средните предприятия. Това чухме и в изказванията, според мен. Ако защитата за тях върви по линия на информацията за хранителната стойност, ще тръгнем в една посока, а тук се внушава, че трябва да се приемат насоки за работа или делегирани а, актове. Малките и средните предприятия не искат да бъдат обременявани с твърде голям брой актове с задължителна сила – Разбира се, те имат пълната готовност да изпълняват новите разпоредби, но не когато им се предписват норми с задължителен характер. The, uh, up mix, uh, Mrs. Госпожа Ланге попита за млеката за растеж. Какво ще стане, ако те не са включени в приложното поле? на законодателния акт. Разбира се, те ще попаднат в обхвата на хоризонталните разпоредби, защита на потребителите, общо законодателство за храните, така че те няма да изчезнат от полезрението ни за да бъде посочена изрично една информация за хранителната стойност, това ще бъде посочено. Какво значи млека за растеж? Това за вас не е ли заявена претенция за хранителна стойност? Да, ние смятаме, че е така. Така или иначе се признава, че те са важни за растежа на децата. И това е по вече действащия регламент за информацията за хранителната стойност. Аз зная, че в някои страни не се използват понятието млека за растежа, млека за малки деца или пък се определя възрастовата група, но е важно да се посочи с какво е полезен този продукт като някой зададе въпрос какво се продава на пазара. Има два вида продукти. Единият се доближава до заместващите млека и съставът от гледна точка на мазнини, белтъчини се е, различава от а, е, а, е, кравето мляко. Има и друга категория, които са просто краве мляко с някои добавки. Затова предложението включва и категорията млека за растеж с съответната информация и претенция за хранителна стойност. Госпожа Макгавърн от името на госпожа Сабо направи някои предложения, а именно да ограничим рекламирането на заместващите млека и да се ограничи а, рекламата на продукти за деца от 6 до 12 месечна възраст. Тук имаме специални директиви, със специфични норми не е необходимо при а, преработването на рамковия регламент а, да въвеждаме тези промени. Най-сетне, зная, че трябва да приключвам, мога да уверя всички, че правилата за износ са много добре разработени в членове 11 и 12 от Общия закон за храните. Там става дума за износ на храни и фуражи, които се изнасят от общността. Правилата за тях са приложими и при износ, освен ако страната вносителка не изисква нещо друго. Нямаме особено желание да преповтаряме тези а, норми, свързани с а, принципа на предпазливост още от 2002 година ги имаме. Това ще отслаби е, хоризонталната приложимост на общия закон за храните. Благодаря. However, да. Ще видим. Ще видим какво ще направи парламента. С това давам думата на докладчика госпожа Рейс. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Ще отговоря на отделните а, въпроси, но пък а, мога да кажа, че те, които ги зададаха, повече напуснаха. И сега, а, относно въпроса на госпожа Деланги за млеката за растеж, да, съгласна съм с казаното, за това и не съм а, го дискутирала. Съгласна съм за статуквото, трябва да се уточнят а, стойностите за, за хранителните стойности на тези млека. Има различни становища в отделните делегации, в отделните държави членки. Повечето очакват а, нуждата от мнение на ЕФСА, Европейската агенция по сигурност на храните и ако наистина държавите членки искат да, да разискват допълнително въпроса. Добре, но не виждам а, какви са тия хр... допълнителни хранителни стоености. госпожа Макейвън за различни трети продукти. Аз отговорих на госпожа Зарго. Казах го в измене 35 и 42. А също така и комисията вече отговори. Госпожа Зарго, като че ли в нейната държава, това е много важен въпрос, Съгласна съм с аргументите, и но не съм сигурна, че тук точно е мястото да се отговори на този тип проблем. Относно списъка, отделния списък, мисля, че вече отговорих в измене 50 и 52. Становището е доста разногласното. Този упростен списък, който а, трябва да бъде попроменен. Трябва това обаче да бъде направено из основи и той да отговаря на приоритетите на всеки тип население, които имат нужда от специфични дефиниции. Относно казаното от госпожа Герлин. да, слушах е много внимателно. Разбирам, аз също така разбирам притесненията на пациентите с затластяване относно храните за тях, за нискокалори... нискокалоричните, много нискокалоричните храни, трябва да има медицински контрол. Практиките в Европа също са много различни в отделните държави. В някои супермаркети в Обединеното кралство тези храни се продават свободно. Е такъв случай в Холандия. Има съвсем различни други случаи в отделните държави. Затова предложих измене 32 за тези храни. Това е предложение, което е подкрепено от мнозинството. Ще се опитам да ускоря. Господин Шлитер, да, да, така, добре. Нямам не, за, не на рекламата. А сега, що се отнася до въпроса за глутена, за нашите италиански колеги, господин Роси, Самони и колегата, която, която си тръгна. Не, няма да ги пренебрегнем, разбира се. Даваме си сметка а, за проблемите в Италия. А, вярно е, но в, в Италия тези продукти се реимбурсират. Но ние правим каквото можем по въпроса. И Нека да уточня пред италианската колега и има такъв специален регламент 2009 година, който говори най-вече за етикетирането на тези продукти. Т.е. това е регламент, базиращ се върху за етикетите. И Сенатът, разбира се, от, призна, че целиакрата и лекарствата или храните за нея се рамбусират от здравната каса. Но нека да напомня на италианския парламент, че те също трябва да си свършат работата, за да може съответно тези лекарства да бъдат рамбурсирани за бъдеще. Но не е тук мястото от 27 държави членки да се занимаваме и с рамбурсирането, а само с включването в списъка. Що се отнася до пестицидите, най-добрият начин и без да се повтаряме, най-амбициозният начин е да кажем на потребителите, че няма а, нулеви, нулеви стойности. Би трябвало да можем да отговорим конкретно на хората. И съответно трябва да можем да работим по-добре. Смятам, че в директива до 2007 година това вече беше предвидено имаше много ясни стойности предвидени за кърмачетата. И това по съображение 18. Не за първи път такъв принцип за предпазливост се издига. А, и що се отнася до а, директивата за плодовите сокове, портокаловите сокове, имаме също такъв а, а, такава разпоредба. Целта е отново да а, се погрижим за уязвимите категории. Мога и госпожа Окуни, която също си тръгна, нека да кажа, че работихме по въпроса за затластяването. Има една бяла книга, една зелена книга, има един мой доклад за затластяването и начин на живот в Европа, така че смятам, че това е един хоризонтален въпрос с хоризонтални действия, които са голям брой и засягат голям брой комисии по образованието, по културата, по здравеопазването, спорта и така нататък. И този въпрос определено присъства и ние съответно отговаряме със специфичен инструмент. И това е. И благодаря, че работим заедно по измененията. Надяваме се да постигнем споразумение на първо четене. Смятам, че е възможно. Благодаря. Добре, крайният срок за внасяне на измененията 18 януаря за председателя в 12 часа на обяд. И ще го гласуваме тук в тази комисия на 29 февру... Е, февруари и е след това в пленарната зала 17 април. Ще се опитаме да разрешим всички други въпроси, свързани с Италия и с глутена. И сега благодаря на всички, които бяха тук. И остава още един, не още една точка в дневния ред, 14. Докладът на комисията за а, адекватността на някои флуорирани а, парникови газове. Сигурно си спомняте, че гласувахме една резолюция за намаляването на тези газове, тези газове спрямо Морианския протокол. Мисля, че Филип Оуен трябва да говори по този въпрос от името на комисията от Генерална дирекция Климат. Много благодаря. На Филип Оуен ще дам а, думата след минута. Искам да ви благодаря, че дадохте възможност на комисията да представи доклада си по последиците, е, адекватността на регулирането на някои флуорирани парникови газове по силата на Монреалския протокол. Комисията прие своя доклад на 26 септември 2011 година и направи оценка на прилагането на регламента, неговото действие и адекватността на политиката в тази област на територията на Европейския съюз. Той съответства на член 10 от регламента за флорираните газове. Оценката посочва, че регламентът, прият през 2006 година, вече допринесе за намаляването на емисиите според целите от Киото, но комисията изтъкна и някои слабости в прилагането на регламента. Затова комисията предприе действия а, спрямо някои държави членки. В тази връзка, що се отнася до а, последиците от е, емисиите флорирани газове, е, регламентът и директивата за а, е, мобилните климатични а, инсталации показва, че може наполовина да се намалят емисиите до 2015 година. Това отразява тенденцията а, и ще се стабилизират сегашните равнища в Европейския съюз. Нещо повече, в доклада се поставя въпроса дали е, действащата политика е достатъчна светлината на нашите цели за изменението на климата към 2050 година. Нисковъглеродната пътна карта показва е, нашият ангажимент да е, намалим с над 70% газовете, освен въглеродния диоксид, извън земеделието. Докладът на комисията също показва, че флорираните газове, когато се намаляват, не може да се стигне до нежелателни последици. Затова комисията възнамерява да се усъвършенства регламентът в работната програма за 2012 година комисията е предвидила а, е, тази задача. Вече се проучват различните альтернативи за политиката. Обществените консултации ще залегнат и е, в оценката на въздействието на бъдещото ни предложение. И най-сетне искам да подчертая, че комисията възнамерява да продължи да работи усилено за постигане и на глобално споразумение в рамките на Мориалския протокол, е, за да се намали въздействието на флуоровъглеродите, а моят колега ще ви разкаже за последната среща на страните участнички в Монреалския протокол. Филип, заповядай. Само набързо да ви кажа какво се случи на последното заседание за по протокол от Монреал. Заседанието се състои на последната седмица от ноември и наблегнахме на многостранното финансиране и отчисленията от държавите членки, Австралия, Канада, Съединените щати и така нататък. Всъщност заседанието по-скоро съсредоточи вниманието си върху финансирането на има много очаквания от страна на развитите, развиващите се страни и предвид економическата криза, така не, не, не много големи ангажименти, поети от развитите, от развитите страни. И в крайна сметка се споразумяхме за 450 милиона долара, но след много а, така разгорещени обсъждания. Също така бяха обсъдени някои проблеми, свързани с а, стратегия. Знаете, че страните от Северна Америка и от а, Микронезия а, не смятаха, че тези газове трябва да бъдат вписани в Мореалския протокол. Имаше много така обсъждания, развиващите се страни не изразяват желание, не, желаят да обсъждат особено тези проблеми, като Бразилия, например, а Индия отказва по да обсъжда този проблем в рамките на Мореалския протокол. И в крайна сметка обаче на практика нямаше а, официално обсъждане на проблема в рамките на Мореалския протокол от Мореал. В крайна сметка Индонезия беше подготвила една декларация по различните альтернативи и индонезийците е, исках всички да подпишат е, тази декларация и предполагам, че до края на, на заседанието стотина страни ще подпишат е, тази декларация, включително Европейския съюз и Съединените щати. Също същевременно беше решено да се извърши едно из, изследване относно ефектите от а, тези емисии, въпреки нежеланието на, кита, на Китай, Индия и други страни да се извърши подобно а, изследване. Беше, бяха бяха взети и решения за използването на а, бромо въпреки тук им, имаше от, от, отрицателно отношение от страна на Съединените щати, Австралия и ня, ние бихме искали да има, да, се, да, да има повече информация по този въпрос. Съединените щати се против е, и е, включително не настояваме да се определят е, допустими стойности за използването на е, тези газове и в атмосферата, и в различните и крайни. Също така ще се ще се обсъжда и използването на ФЦФЦ от кораби, които плават по чуж е, флаг. Знаеме, че има е, много страни, е, чието, чието кораби плават под чуждестранен флаг, особено в Карибския басейн, Тихо, Тихоокеанските води и така нататък. Така, до, до известна степен новините са а, добри. А... Да, ако а, те са от Европа, произведени в Европа, те са свободни и смисъл нямат метален бромид. Но ако идват от Съединените щати, в такъв случай те, те ще имат. А що се отнася бромида, нека да кажа, че сме се споразумяли да имаме едно проучване първо, за да видим а, какви количества метанопромит са използвани за а, различни цели в световен мащаб, нещо, което не е точно формулирано в протокола от Мореал. А що се отнася до използванията за критически цели, а, трябва да се опитаме да намалим количествата и а, такова, а, такова изискване има най-вече за Съединените щати и производство на ягоди там. Добре, Линда Макеван. Да, искам да попитам. А, казахте, доколкото разбрах, че а, е, северноамериканските държави са направили предложение за изкарване от употреба на всички такива газове или само на някои. Какво точно се казва в е, предложението? А, да, аз искам само да кажа, че това е много сериозен въпрос. Разискваме го в тесен кръг. Не съм много щастлив да видя толкова малко хора в залата при дискутиране на проблем, който е, има много голямо влияние върху климатичната политика. Е, трябва да сме наясно какви са истинските намерения за развитие на климатична политика, особено от някои нови развиващи се държави, като Китай. Защото те не са се отказали да дискутират това решение не защото искат да го дискутират в друг формат и другаде, а просто защото въобще не искат да го дискутират. Благодаря. Можем да отговорите на тези въпроси? Аз също имам въпрос кога би, комисията би могла да излезе с предложение пред 2012, защото евентуално бихте могли да направите много такива. Искам да видя, да имате ли някакъв график вече залегнал? Да, благодаря. В отговор на Линда Макевен, държавите от Северна Америка предлагат един период на постепенно излизане, скарване от употреба но по време на рецесията се опитаме да видим какъв ще е графика. Европейският съюз подкрепя подобни действия и трябва да видим какъв ще е принципа на това изкарване от употреба. То е залегнало също така и е, в е, протокол от заседанията ни с тях. Що се отнася до липсата на дискусия при някои държави, много е трудно да ги убедим. Мисля, че на практика виждаме повече гъвкавост, например, от Бразилия и Китай, отколкото на теория, те като че ли са по-склонни да дискутират. Но, например, държави като Индия. Индия там е почти невъзможно да се дискутира. Много негативно но е решението и относно употребата на хидрофлоро въглеродни газове. И с Ковей също знам, че имаме проблем. Нашето проучване, както вече казахме, ще се опита поне да продължи дискусиите в същата насока. Но още веднъж казвам, ще ни бъде много трудно. Относно на председателския въпрос, кога Европейския съюз ще предложи нещо, Нека да кажа, че то е в законодателната програма на комисията за до година и смятаме да го направим около лятото. Благодаря, казва председателя. С това приключваме последната точка от дневния ред за днес. Нека да ви напомня, има семинар днес между 3 и 5 за даряване на тъкани клетки а, по, на доброволчески начала тук в тази зала и езиковете режим е френски, английски, испански, италиански и немски. И следващото седание, следващата година, на 24 януари, от 9 до 12.30. Така, весела нова година. А, и, и ще има ново учредително заседание на 23. А сега весела коледа и щастлива нова година!